Do il benvenuto al presidente della Corte dei Conti председателката. Добре е дошъл на председателя на Европейската сметна палата, господин Силва Калдейра. Имате думата. Госпожо председател, уважаеми депутати, господин комисар, за мен е голяма чест да представя днес пред Европейския парламент годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета на Европейския съюз за 2011 година. Ще започна с основните заключения. През 2011 година финансовите отчети на Съюза дават вярна представа за финансовото положение на Съюза, резултатите от операциите и паричните потоци за съответната година. Приходите и ангажиментите за плащания не са засегнати от съществени грешки. За съжаление, плащанията обаче са засегнати от съществени грешки. Процентът на грешки възлиза на 3,9%. Той е близък до процента за 2010 година, който бе 3,7%. Сметната палата установи, че в много случаи средствата на Европейския съюз не се разходват по предназначение или не се разходват ефективно. Правили сме подобни изводи и през изминали години. Въпреки, че за настоящия програмен период има спад в процента на грешки, има още какво да се направи, така че бюджетът на Европейския съюз да се разходва по-ефективно и по-целенасочено по различните разходни програми и схеми. Като цяло системите за контрол, подложени на проверка от Сметната палата, се оказаха само от части ефективни. Не се реализира техният пълен потенциал за предотвратяване, установяване и коригиране на грешки. Двете области на политика, най-силно засегнати от грешки, бяха развитие на селските райони, екология, рибарство и здравеопазване с 7,7% и регионална политика, енергетика и транспорт с 6%. В тези области, както и във всички други области, към които се прилага споделеното управление, компетентните национални органи са основните пазители на финансовите интереси <clears throat> на Европейския съюз. Сметната палата установи много случаи на неефективен контрол на ниво държави членки. Например, в рамките на регионалната политика държавите членки са разполагали с достатъчно информация, за да установят и коригират поне някои от грешките, преди да изискат възстановяване на средствата от комисията. Палатата установи подобни проблеми и в някои области, които са обект на пряко управление от страна на комисията, като например научно-изследователска дейност и други вътрешни политики. В тази област на политика процентът на грешки възлиза на 3%. В доклада си Сметната палата отбелязва, че генералните директори в комисията са установили висок риск от грешки в областта развитие на селските райони, кохезионна политика и научно-изследователска дейност. Рискът от нередности се е увеличил от 400 милиона евро през 2010 на 2 милиарда през 2011. Постигнати са някои усъвършенствания за настоящия програмен период, но има още какво да се предприеме преди финансовото управление на ниво Европейски съюз да отговаря на стандартите за всички области. Много от проблемите, които сме установявали в миналото, са на дневен ред и сега, макар и да са предприяти някои действия за решаването им. Подобряването на правилата, на структурата на разходването на средствата за отделните периоди може да доведе до промени. В момента се обсъждат законодателните предложения за следващата финансова рамка и това е една чудесна възможност – да се работи по първопричините за проблемите. От много години насам Сметната палата призовава за по-упростени схеми за разходване на разходите с по-ясни цели, по-лесни за измерване резултати и по-рентабилни режими на контрол. Тази година Сметната палата отново изтъкна тази необходимост. Държавите членки и Европейският парламент следва да се споразумеят за по-ефективни правила за разходване на средствата, а държавите членки и комисията следва да ги прилагат надлежно. Така европейският бюджет ще може да се разходва по-ефективно и ефикасно в полза на гражданите. Към момента се разглеждат законодателните предложения за следващата финансова рамка. В рамките на този процес европейските институции и държавите членки изграждат нови европейски системи, механизми и режими за управление в други области, свързани с управлението на публичните финанси, като отделят особено внимание на надзора върху финансовата система и на координацията на фискалните и економическите политики. Тези инициативи и по-точно техният успех ще зависят от осигуряването на демократична легитимност и режими за отчетност. Надзорът от страна на обществеността, одитът на публичните финанси са особено важни за постигането на европейските цели. Към момента е особено важно да се стабилизират публичните финанси в Европейския съюз. По-важно е от когато и да било, Сметната палата поема ангажимента да направи всичко възможно за постигането на тази цел. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин председател. Сега давам думата на комисар Шемет. Uh, Благодаря. Госпожо председател, господин Калдейра, уважаеми депутати, представители на Сметната палата. Годишният доклад на Сметната палата се публикува в момент момент, когато бюджетните и законодателни власти оформят многогодишната финансова рамка за следващия период. Полуките, които се извлякохме от предишния период, ни предлагат сега нови механизми, разработваме нови финансови регламенти с нови е, реформи за постигане на европейска добавена стойност за упростяване. Комисията има желание да се засилят отговорността, отчетността на всички финансови институции. Предлагат се реформи за всички програми. Тези марки ще решат до голяма степен голяма част от слабостите и грешките. Комисията по бюджетен контрол обсъди доклада на Сметната палата и си зададе въпроса какво може да се направи за подобряване на положението. Искам да подчертая, че вие като парламент вече сте допринесли немалко за постигане на тази цел. Първо, Намаляването на е, степента на грешката от 7,3 до 3,9% в 2011 спрямо 2006 се обяснява до голяма степен на мерките, които предприе комисията вследствие на вашите препоръки. Конструктивния диалог между комисията и вас като институция за освобождаване от отговорност даде своите правила. Освен това, съществуваше много силно сътрудничество, което допринесе за тази цел. Трето, ние в момента правим предложения, които те първо ще бъдат предлагани. Парламента като със законодател и инстанция, която освобождава от отговорност, има изключително важна роля в този контекст парламента споделя с съвета отговорността за изграждане на една солидна финансова рамка за следващия финансов период, която ще гарантира изпазването на финансовите принципи. Съвета също излезе с препоръка. И в момента се намираме в уникалната възможност да помислим какво могат да направят страните членки съвместно с комисията за подобряване на начина на управление на програмите, които се управляват съвместно. Затова и призовавам да се е, проведат е, пространствени дискусии с страните членки по тези теми. Нека сега да коментирам малко доклада на Сметната палата. Първо, за пети пореден път Сметната палата дава положително мнение за годишните е, счетоводни е, отчети на Европейския съюз. Общата Нивото на плащанията остава стабилно, макар че рисковия профил на сделките по време на 2011 се е увеличил. Ангажиментите и, пре... и плащанията са без съществена грешка. Същото се отнася и за плащанията по външната дейност. Степента на грешката за земеделско развитие доведе до приемане на допълнителни мерки, където да се открият причините за тези грешки и да се създадат планове за следващата година. Грешката в общата политика стигна до 3%. И ние търсиме мерки за справяне с подобни проблеми в краткосрочен план. А в дългосрочен план до 2020 се е, предвиждат мерки за допълнително упростяване. В е, кохезионната политика степента на грешката намаля от 7,7% 2010 до 5,1% в 2011. Е, Доклада на Съдебната палата дава ясен сигнал, че е необходимо да се работи още. Ние ще работим върху надзора и помощта за страните членки в най-рискованите области, също така и директен, ще упражнява директен контрол в е, областите, където нейна пряка отговорност. Но страните членки трябва да работят също. Над 60% са един, грешките в регионалния фонд и 76% от грешките в е, Европейския социален фонд са могли да бъдат открити от страните членки преди те да изпратят съответните документи към комисията. Разпоредбите са съвсем ясни. Службите на комисията няма да намалят своите усилия за осъществяване на контрол. Смятаме обаче, че е, тази степен на грешката трябва да се разглежда в е, съответния контекст. Комисията във всички случаи работи за запазване на матери... интересите на европейските публични средства. В този случай не става въпрос за загуба на огромни средства за измами. Ние работим и за създаване на превентивни и корективни механизми. 1,84 милиарда са били възстановени от неправомерни плащания. Но тук става дума за плащания, извършени в предходни години. И чисто финансово това представлява 1,4% от плащанията, извършени през 2011. Тази цифра не отчита средствата, които са възстановени от страните членки в е, кохезионните фондове, където се налагат съответните контролни мерки от страните членки. Комисията търси също така и по-надежни данни от страните членки, за да може през следващата година да се представи една по-ясна картина за корективните мерки, които се изпълняват и на европейско ниво, и на национално ниво. По силата на препоръките за освобождаване от отговорност от миналото, комисията предприе много сериозни мерки. През 2011 година решихме да задействаме 13 процедури за, прекратя... за замразяване на плащане и 105 е, милиарда. 105 случая, в които се възстановиха 2,75 милиарда. От 2014 година се надяваме, че подобни мерки ще са съпроводени с един корективен механизъм за всички плащания. Комисията поема своите отговорности и ще продължи да работи за постигане на по-добри резултати в бъдещето в интерес на гражданите и данакоплатците. Ще бъдат предприяти всички необходими мерки за преодоляване на слабостите, очертани от Сметната палата и за постигане на очакваните подобрения в системата. Ролята на страните членки в това отношение е изключително важна. Те трябва да поемат своите отговорности в споделеното управление на средствата. Също така призоваваме и председателството на Европейския съюз да помага за постигането на тези цели. Благодаря, господин комисар. Сега пристъпваме към изказванията от страна на политическите групи. Господин Пипер, две минути за НП. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, господин председател на Сметната палата. Въпреки отбелязания напредък, докладът на Сметната палата не е повод за успокоение. Процентът от грешки се е увеличил през 2011 година и то за втори път. Особено тревожен е този факт във връзка с кохезионните фондове и фондовете за развитие на селските райони. Много е висок процентът на грешки, които държавите членки сами са можели предварително да установят. Този процент се увеличава. Европейската сметна палата упорито обаче отказва да публикува статистика, разбита по държави членки. Какви са изводите от настоящия доклад? Първо, средства по европейския бюджет следва да се предоставят единствено ако административният контрол функционира ефективно. И тази задача се пада на комисията. Второ, Средствата на Европейския съюз следва да се предоставят единствено ако съответната държава членка е въвела в националното си законодателство европейското законодателство. Трето, трябва да се посочат унези държави, които са с най-висок процент на грешки. И статистиката за процента на грешки трябва да се публикува разбита по държави. Не бива нищо да се прикрива. Парламентът следва да е посредник между Европейската сметна палата и комисията. Структурната политика и политиката за селското стопанство са двете най-големи пера в европейския бюджет. Европейският парламент по силата на новите си бюджетни правомощия може да окаже въздействие върху тези две области. Ако наистина искаме да установим същински демократичен контрол, трябва да се предоставят и по-широки правомощия на Европейския парламент. Председателката от името на социалистите и демократите, господин Гайер, за 3 минути. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин председател Калдейра, уважаеми господин комисар Шемета, уважаеми колеги. Позволете ми първо да благодаря на Европейската сметна палата за изготвения годишен доклад. Това е най-важният инструмент в рамките на процеса за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Благодаря за този добър доклад. Съгласно изводите от него, надежността на разходването на средствата на ниво комисия е само частична. Продължаваме да настояваме да се намали процентът на грешки при изпълнението на европейския бюджет. Съгласно доклада на Сметната палата, може да се направят ясни изводи, които могат да бъдат и ясно послание към съвета, който предстои през едните дни да обсъди бюджета. Не бива да се прилагат прекалено осложнени правила, например на ниво държави членки. Не бива обаче по-ефективните механизми за разходване на средствата да се използват като оправдание за съкръщение на бюджета. Който иска да разходва по-ефективно средствата, нека си свърши работата на национално равнище. Що се отнася до 2011 година, загрижени сме във връзка с това, че статистиката показва увеличаване на процента на грешките в някои области. Например, в областта научно-изследователска дейност, която се управлява пряко от комисията, процентът на грешки се е удвоил от 1,4 на 3%. В областта на ОСП към момента процентът на грешки бе близо до прага за същественост, възлизаше на 2%, а съгласно настоящия доклад то е 7,7%. Това е най-високият процент от грешки в сравнение с всички останали области. Това не може Извинете, това не се дължи според мен на увеличения брой проекти в държавите членки. Комисар Чолош и Европейската комисия трябва да помогнат на държавите членки да установят по-добри механизми за контрол, така както бе направено в областта на регионалната политика. Общият процент от грешки, а именно 6%, все още е много висок. През 2008 година бе изготвен план за действие, който дава на комисията много по-големи правомощия за контрол върху държавите членки и в този смисъл процентът представлява известно постижение. Мисля, че комисар Чолош трябва да предприеме подобни мерки и за ОСП. Същото трябва да се направи и за регионалната политика. Генерална дирекция регионална политика трябва да може да спира плащанията по определени програми, ако държавите членки не спазват правилата. Необходимо е да се правят нетни корекции. Може да се прехвърлят средства от един проект към друг, единствено ако държавите членки сами установят грешки по него. Ако не са в състояние, то средствата трябва да се върнат на комисията. За групата АЛДЕ господин Хацимаркаки. Каки. Две минути. Уважаема госпожо председател, господин председател Калдейра, госпожи и господа, Позволете ми първо да благодаря на Сметната палата за важната работа, която извършва всяка година в името на европейските данакоплаци. Европейската Сметна палата е важен партньор за Европейския парламент в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност. Миналата година, когато обсъждахме този доклад, казах, че резултатите от него са положителни с някои малки изключения и продължаваме да наблюдаваме такива изключения. 130 милиарда са били изплатени през 2011 година. 5 милиарда не е следвало изобщо да бъдат изплащани, т.е. процентът на грешки е 1,3%. Той е малко по-нисък от в сравнение с изминалите години, но все още е висок. В доклада си за освобождаване от отговорност на комисията през изминалите години парламентът посочи необходимостта да се използват редица инструменти и със задоволство отбелязвам, че те вече се използват, например в областта заетост и социални въпроси. От 2008 година насам съответната генерална дирекция на комисията прилага много последователна политика за преустановяване и прекъсване на плащанията. В тази област процентът на грешки намаля на 2,2%. Поздравявам комисар Лашло Андор Поздравявам и комисар Шемета, който осъществява надзор. Бях докладчик по последния доклад за освобождаване от отговорност и тогава заедно с моя колега припомнихме, че неправомерно изплатените средства следва да се възстановяват. Тази мярка се прилага във все по-голяма степен, което е задоволително. Статистическите данни в доклада посочват, че този инструмент работи добре но що се отнася до плащанията, продължава да има проблеми с тях. Предлагам на господин Гайер да му съдействаме. Тази година той е докладчик по доклада за освобождаване от отговорност. Така заедно ще можем да установим един по-ефективен процес. От името на зелените, господин Стас за минута и половина. Achterleden van de rekenkamer, благодаря, госпожо председател, господин комисар, господин председател на Сметната палата, госпожи и господа. За а, пореден път имаме а, някои негативни а, консу, а, констатации. Това не е окоръжаващо. Виждаме, че в селското стопанство, в развитието на селските райони, риболова, здравеопазването, има цифри, които съвсем не могат да бъдат подминати. И това са е, все сектори, където има съвместно управление на държавите членки и на комисията. 60% регионалния фонд, 78% а, цифрата при социалния фонд това са все грешки, които са могли да бъдат отстранени от държавите членки. И за това трябва ясно да се каже е, кои са държавите членки, които не си вършат работата. Е, би трябвало да се знае е, кой какво върши. И въпросът е всъщност много е, по-дълбок. Е, държавите членки трябва да поемат своята отговорност. Това може би ще ни спести някои критики. Е, тук искам да засегна въпроса а, за ДДС. А, не е приемливо а, да а, се отклонява ДДС, а, защото а, ние призоваваме за економия, а ДДС-то се губи. За това трябва а, решително да се борим с данъчните измами. Това може да даде а, доста добър приход в бюджета на Европейския съюз. Благодаря. Сега госпожа Чешкова от групата на консерваторите и либералите. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, господин председател на Сметната палата. Според мен Заключенията на Сметната палата са обезпокоителни, е, главно поради е, степента на грешка при разпределението на е, средства на Европейския съюз в държавите членки, там където управлението е съвместно. При такава тревожна степен на грешки трябва да възприемем режим, който позволява на комисията да преценява трудностите в отделни държави членки и да откликва своевременно. През 2011 година а, са израз, изразходвани средства в много сфери а, и то противно на правилата. Тъжна е картината в отчета. Тъжна е картината на управлението на обществените средства. Е, земеделците получават е, повече е, пари, отколкото се полага за площите, които имат. Възстановяват се средства в здравеопазването и социалната сфера, които не подлежат на възстановяване. Отчитат се средства за обучение, хора не са обучени. има надписване на разходи, често пъти липсват документи, доста грешки се откриват и в тръжните процедури. Също така не се спазват изискванията за взаимно обвързване на постигане на резултати в различни политики. Всъщност всичко е свръх сложно и трудно да се прецени е, дали тук има само нежелание да се спазват правилата или е, по-тежки причини. Е, повече от е, половината средства в регионалната политика е, са били изразходвани с грешка. Би трябвало държавите членки да имат волята да отстраняват тези грешки преди да представят документи за усребряване на комисията. Това е вярно не само за регионалната политика, но и за други политики. Трябва да се създадат е, контролни механизми на ниво държави членки. Явно сега съществуващите не функционират. Е, такива механизми трябва да съществуват и е, да имат по-голяма отговорност, да функционират е, по-правилно. Всъщност контролните механизми на държавите членки са частично резултатни. Нуждаем се от повече прозрачност, е, от по-задълбочен контрол. Освен официалният контрол, трябва да имаме възможност да насочваме средствата към смислени проекти. Дори формално един проект да отговаря на изискванията, не винаги той принася някаква реална полза на европейските граждани. Благодаря. Благодаря. Сега госпожа Андреасън. 18-та поредна година Сметната палата не може да даде положително отчет за бюджета. Отново се показват нередности. Комисията излиза с извинения, които винаги са едни и същи, т.е. виновни са страните членки. Те вършат нередности. Но в края на кращата да накоплаците дават парите, и Европейската комисия твърди, че трябва да, че извършва а, ефективен контрол. Тя трябва да прави това преди да даде парите на страните членки. В края на краищата, добре казва се, че е, грешката не непременно означава измами. Но, когато един земеделски стопанин отчита 150 овце, а се оказва, че няма нито една, във всяка нормална страна членка това ще се смята за измама. Не може комисията само да обвинява страните членки. Това е поредната е, причина, по която ние настояваме да има намаление в европейския бюджет и очакваме това да се случи. Благодаря. От името на Обединената левица, господин Сондерлярд. Благодаря. Благодаря на Сметната палата за изготвения доклад, но за съжаление документа показва, че фактите не са толкова положителни. Степента на грешката от 2009 пада, стигнала до 3,3%. Това е положително. През 2009 тя е паднала, но сега виждаме, че тя се увеличава. 3,9 стигна в 2011, 3,7 2010. Също така е факт, че се е увеличил броя на прегледаните плащания, в които има грешки. Комисията, когато нещата се развиват положително, е, обира лаврите, но е напълно ясно, че трябва да има ясно определени отговорности. Трябва да знаем кой ще е виновен, ако до година отново степента на грешката се повиши. Не може да комисията да си измива ръцете, защото в края на кращата тя е тази, която отговаря за разхладването на средствата. Следващата година е, всичко ще стане ясно, защото ако четвърта поредна година ще расте темпа на грешката, ние не бихме могли като евродепутати да подпишеме едни подобни документи за освобождаване от отговорност. Ние не можем да допускаме всяка поредна година нещата да върват в неправилната посока. Гражданите ще ни накажат на изборите. Благодаря. От името на независимите госпожа Синклер. Моите избиратели не биха се изненадали, ако узнаят, че спечелените им с труд пари се разходват небрежно и безотговорно на ниво Европейски съюз. Предлага се европейският бюджет да бъде увеличен, така че да възлиза на 1 трилион евро. Но за мен и моите избиратели това е абсолютно неприемливо. Не може да се финансират неизбраните пряко от народа бюрократи в Европейския съюз с с труд спечелените пари на данакоплаците. 60% от грешките са можели да бъдат открити от държавите членки още преди да бъдат възстановени разходите. А какво правят държавите членки, за да се справят с проблемите? не правят достатъчно. Инвестират се средства, например в размер на 700 милиона евро за борба с корупцията в Косово. Според доклада обаче тази инвестиция не е довела до добри резултати. А какво да кажем за общоевропейските партии? Какво да кажем за публичното финансиране на партии като крайно десни партии? сравними с нацистки. Един мой колега говори за доверие. Гражданите на Обединеното кралство все по-малко имат доверие в Европейския съюз. За това трябва скоро да проведем референдум за членството си. Благодаря. Думата има госпожа Ортис за две минути. che non è in aula, quindi l'onorevole Stravakakis. Госпожа Ортис не е тук. Думата има следващият оратор от списъка, господин Ставракакис. Buenos días. Eh, eh, creemos que el, el Tribunal de, de Cuentas, agradecer la exposición que nos ha hecho aquí. Няма. Според нас, Сметната палата ни казва, че има ред неща, над които трябва да си помислим, да си свършим много внимателно работата. И парламента, и Сметната палата смятат, че е, най-добрите резултати могат да се получат, когато си свършат работата и страните членки. Но Ние трябва да работим всички заедно за постигане на най-добри резултати, защото всички трябва да контролираме как се разходват средствата. Обинуто. Благодаря. Сега вече е, господин Ставра Какис за една минута. Благодаря, госпожо председател. Е, във връзка с представенето на годишния отчет на Сметната палата за 2011 година бих казал, че е, в контекста на сегашната економическа и финансова криза тежестта върху публичните финанси е много голяма. Затова е по-важно от всякога да се следи за доброто изразходване на европейските средства. Констатира се, че в транспорта, енергетиката, Е, значително е спаднала грешката в сравнение с предишни години. Необходимо е да се повиши резултатността на разходите, което изисква и по-добър контрол, а не да се намаляват толкова кредитите. Според е, Сметната палата, повече от 60%, от 60% от е, констатираните грешки в регионалната политика са могли да бъдат констатирани от държавите членки. Следователно, там има доста как, много за подобряване. Благодаря, господин Мулд. mevrouw de voorzitter. In de eerste plaats mijn verontschuldigingen aan de president van de Rekenkamer. En... Благодаря, госпожо председател, господин комисар, господин председател. Извинявам се, че не можах да присъствам на разискванията в началото. Имах друга важна среща. Доста изказали се е, от различни е, политически цветове. Е, е, казаха, че за 18-та година не ни дава е, декларация с уверение за пълната коректност на бюджета Сметната палата. Това означава, че трябва да се направи много. Мисля, че комисията трябва да ни представи и солидни аргументи за начина по който може да бъде усъвършенствана контрола. През годините сме имали най-различни опити в тази насока по плащанията, по кредитите, какво ли не, не е било предвиждано. Значи е, има нещо, което не е било използвано, въпреки че държа... Е, парламентът настоява отдавна за него в, в момента, в е, който е, се отпускат европейски средства на държавите членки и там се допускат грешки, те трябва да поемат по-голяма отговорност. Години под повтаряме това предложение, слушаме декларация от страна на държавите членки и след това в годишния отчет всичко това само се споменава. Явно не, няма такъв контрол, какъвто е необходим. Искаме по-голяма отговорност от държавите членки, те трябва да е, представят собствените си декларации за уверения, да, но и комисията трябва да е по-активна да изисква е, такива декларации с уверения от страна на държавите членки, така че те да бъдат коректно представени. Ако декларацията е, изглежда добре, е, е, разбира се, ако констатира добро състояние, комисията трябва да помисли за това да дава известни предимства на държавите членки, които работят добре. Благодаря. Благодаря. Господин Влашек, една минута. Дами и господа, когато четем годишния доклад на Сметната палата, винаги откриваме, че някъде има огромни грешки. Има моменти, в които отделните програми имат толкова много грешки, че не виждаме каква е добавената стоеност за Европейския съюз. Ето, например, е, политиката за земеделски развитие. До 50% е степента на грешката там. Мнозина от страните членки не следват правилата за организиране на тръжни процедури, нарушават се правилата за плащане. Не става дума за това, че гражданите се опитват да вършат измами, Напротив, те имат много добра воля да свършат нещата, които искат, но правилата са толкова сложни, че изведнъж се оказва, че те са разходили неща, които не се предвиждат да бъдат или някои най-глупави разпоредби, като това на коя страна на сградата трябва да се сложи знамето, например, и заради това трябва да се връщат пари. Ние трябва да имаме по-строги механизми за контрол, по-добри санкции, но не е това начина да се поправят нещата. Просто трябва да се преразгледат правилата, да се опрости процеса и да има по-голяма споделеност на отговорностите в работата по проекти. Когато са прости тези неща, тогава може много лесно да се работи, защото ще знаем какво правим. Благодаря. Сега господин Хартонг една минута. 2011 is weer geweldig leesvoer voor, onze burgers, zoals deze. Een boer kreeg subsidie voor 150 schapen. De rekenkamer. В доклада се установяват нередности, например по плащанията в рамките на ОСП. Селски стопани са получавали средства, които не са им принадлежали по право. Отчетът на Сметната палата се публикува за 18 ти път и за 18 ти път се установява, че някои държави членки не упражняват достатъчно добър контрол върху разходването на средствата на дънакоплаците. Мисля, че тези държави трябва да бъдат посочени конкретно. Европейската сметна палата ясно заявява, че Извинете, в нито един от докладите на Сметната палата не се говори обаче за рентабилност и за економия. Благодаря госпожа Гресле за две минути. Госпожо председател, господин председател на Сметната палата, господин комисар, Уважаеми колеги, днес реших да се срамувам от името на други. Срамувам се от името на съвета, който не е изпратил днес свой представител. Според мен някои колеги направиха изказвания, които са напълно неприемливи. Срамувам се и от тяхно име. Не говорихме за унези плащания, които не са засегнати от съществени грешки. <clears throat> Не се запитахме обаче и какво сме постигнали с средствата, които се предоставят по линия на бюджета на Европейския съюз. Справихме ли се с безработицата сред младежите? Насърчихме ли новаторството, научно-изследователската дейност? Трябва открито да говорим за това какво постигаме в държавите членки по линия на бюджета на Европейския съюз. Мисля, че сега имаме единствена порода си възможност да отчетем какви положителни резултати сме постигнали. какво сме успели да изградим в полза на гражданите. Господин Шемета, по Кохезионния фонд едва всяко пето плащане не е засегнато от грешки. Миналата година всяко четвърто не бе засегнато от грешки трябва да се направи преглед на въздействието на финансовата криза върху управлението на публичните средства в държавите членки. Още сега трябва заедно с комисията да помислим как да въздействаме върху правилата. Правилата за допустимостта на средствата. Ако допустимостта се формулира, определя се от началото така, че по-нататък да не може да се осъществява контрол, си забиваме автогол. И така всяка година отчитаме абсолютно неприемливи резултати. Благодаря. Господин Вон, минута и половина, моля. Uh, Благодаря, госпожо председател. Като докладчик е, за някои доклади искам да приветствам годишния отчет на Сметната палата. Както колегите е, чуха е, вече, има 3,9% грешка. Мисля, че има и други неща, които трябва да се кажат. Например, струва ми се важно че има грешка между че има разлика между грешка и а, е, измама. Само 0,2% от а, е, плащанията са били предмет на измама. Мисля, че Сметната палата трябва да се вгледа внимателно в методите на тълкуване, свръхплащанията, недоплащанията. Най-различни неща се класифицират като грешки и за това може би в бъдеще е добре Сметната палата да разграничава повече. Мисля също е важно, че за първ път в глава 10 Сметната палата е направила оценка на по-добрите страни в работата на комисията. Мисля, че това е добро начало, защото всъщност целта на отчета трябва да е да посочи пътя към подобрение. Е, и парламентът, и сметната палата, и комисията, и държавите членки е, се, трябва да се стремят именно към това подобряване на положението, упростяване, е, одит, при който се улавят всички рискове, в крайна сметка е, одитите не само сами по себе си трябва да са добри, но и да водят до по-добра система е, в бъдеще. Благодаря. Сега Ерен Хаузер за една минута. Благодаря, госпожо председател. Е, госпожи и господа, струва ми се, че тук имаме множество кръгове чуваме е, за това, е, че грешката от е, година в година все преминава, че не се получава безрезервно одобрение на това, което е правила комисия, че комисията на господин Барозо не е постигнала целите от 2005 година. Всъщност движим се с скоростта на Охлюв. Толкова излишни са споровете във връзка с този бюджет. Е, виждате, е, че е, тук почти няма никой в залата. И от страната на приходите, от страната на разходите се изисква огромна реформа. По отношение на разходите, е, държавите членки трябва да поемат най-сетне отговорността си за управлението на грешките, е, но е, за приходите също има какво да се каже. Струва ми се, че тук трябва да се определят дългосрочни цели. Трябва да се премахне членския внос и да използваме неща като данъка върху финансовите операции е, за финансиране на Европейския съюз. Това ще ни спести много излишни спорове, като отстъпки, изключения и други подобни. Благодаря. Давам думата на госпожа Аяла Сендер за една минута. Благодаря, госпожо председател. отново се сблъскваме с парадокса, че 96% от средствата, които са прегледани, не представляват грешка. Бюджета на Европейския съюз е много сложен. Става дума за средства от 1% от БВП. Съществуват системи за мониторинг, съществува добро взаимодействие между парламента, комисията, сметната палата, но отново започваме с тези обвинения и не можем да излезем от порочния кръг. Ние бяхме и сме винаги наясно, че страните членки е, имат отговорност към средствата, но ако вървим в посоката, която настояват някои от е, колегите, нещата само ще се осложнят. Ако е, затегнеме мерките за контрол, може да има и противодействие от страните членки. Ние трябва да предприемем съответни мерки, за да проверим как те провеждат своите одити. И Комисар Шемета, грешките в политиката за научни изследвания ни безпокоят доста много. В е, момент на криза трябва да има ясни обяснения откъде идват тези неща. Извинение за господин Дойч, на когото отнех част от е, времето. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, позволете ми първо да благодаря на господин Калдейра и на Европейската сметна палата за изготвения отчет. Това е един инструмент, който ще ни е от полза през едните месеци, когато работим по освобождаването от отговорност. Има една поговорка, според която казваме едно и също, когато казваме, че чашата е наполовина пълна или наполовина празна. Що се отнася до бюджета на Европейския съюз, според мен чашата е наполовина пълна. Не можем да приемем факта, че за втора поредна година се увеличава процентът на грешки, вместо да намалява. Гражданите в моята страна не могат да приемат, че през изминалите години средствата от бюджета на Европейския съюз не са се разходвали ефективно. За нас е неприемливо, че днес съветът не е излъчил свой представител за участие в разискванията. Вече от три години имаме постоянен председател на съвета, но неговите колеги никога не са тук, когато обсъждаме тази тема. Не присъстват и представители на председателството. По кохезионната политика бе установено, че 62% от грешките са можели да бъдат отстранени от държавите членки. И мисля, че Председателството би следвало да поеме отговорността. Освояването на средствата по кохезионната политика се е подобрило. Спаднал е процентът на грешки. Мисля, че това е едно положително послание в навечерието на предстоящия съвет послание в името на солидарността. Председателката, благодаря. Не мисля, че господин Голниш е в залата. Не мисля също, че и госпожа Сарвама е тук. Думата има госпожа Клева за една минута. Действото да би кар 60% найдених напак в имплементации... Благодаря, е, госпожо е, председател. Е, грешките в регионалната политика и в други сфери трябвало да бъдат забелязани преди всичко от държавите членки. Това е много обезпокояващо. В бъдеще трябва да се внимава повече за изготвянето на проекти, които носят реална полза на Европа. Съгласна съм с онези, които казаха днес, че трябва еднакво да следим състоянието във всички държави членки. Е, Важно е, е политиката е, за сближаване, един от основните инструменти за растеж и инвестиции през следващите 7 е, години е, да остане е, добре финансирана от Европейския съюз. Не трябва да се вторачваме в съкръщенията. Напротив, нека акцентираме върху по-добрия контрол и върху по-силната воля за, упражняване на такъв. Благодаря. Сега господин Оди за две минути. Благодаря, е, госпожо председател. Е, първите ми думи към вас, господин председател на Сметната палата, е да са благодарност. Искам да благодаря за вашата работа и преди всичко за вниманието, което отделяте на парламентаристите. То е искрено и аз искам да ви благодаря сърдечно. Искам да благодаря и на господин Шемета, който води напред екипа си, надграждайки добрата работа на предшественика си. Е, господин е, Бохослав Соник има други парламентарни ангажименти, моля да го извините. Аз също съжалявам е, за отсъствието на съвета, който е бюджетен орган. Господин председателю, твърде късен е този отчет. Аз бях внесъл изменения, когато разисквахме финансовия регламент, за да изтеглим напред датата. Трябва сметната палата да внася внася отчета си е, до 30, 31 е, до 30 юни, а ние да гласуваме до 31 декември. Е, просто немислимо е. Би трябвало календарата да се промени, да не остава такъв какъвто е сега. Член 323 от договора изисква парламентът да следи за това Европейският съюз да разполага не с необходимите финансови средства. Не може ли сметната палата да бие звънеца на тревогата, така да се каже, когато има нещо обезпокоително. 9 милиарда не ни достигат за да платим това, което трябва да изпълняваме. Мисля, че трябва също така да помислим сериозно за общото управление. Мисля си за повишаване на независимостта на одитите, е, е, за качеството на работата на националните ревизорни органи. Е, би трябвало, за да подобрим работата си, заедно да създадем на ниво Европейски съюз да премахнем това съвместно управление, което е прекалено скъпо, би трябвало да си имаме собствени финансово-контролни органи. Благодаря. Благодаря. Две минути за госпожа Иванова. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин председател Калдейра, уважаеми господин Шемета, уважаеми колеги. Приветствам Европейската сметна палата във връзка с публикуването на отчета за изпълнението на европейския бюджет през 2011 година. Ще се спра върху някои основни, според мен, моменти. Първо, споделеното управление. Съгласно доклада, най-високият процент на грешки се наблюдава в областите регионално развитие развитие и развитие на селските райони. Това са области с поделено управление. Ако искаме да подобрим механизма за управление, всички участващи в процеса трябва да поемат своята отговорност. Второ, прякото управление 20% от средствата подлежат на него, процентът на грешки се е повишил от 1,4 на 3% през 2011 година. Това въжи за области като например научно-изследователската дейност. Какви са причините за това и какво смята да предприеме комисията, за да го поправи? Второ, връзка, обвързване на бюджета с резултати. Приветствам предложението за този подход. Трябва разходването на средствата да се преориентира от спазването на процедури към постигането на конкретни резултати. Необходими са ни ясни показатели и базови стойности, за да оценим резултатността на политиките. Европейската сметна палата ясно посочва, че има още какво да се усъвършенства. Изправени сме пред предизвикателство. Трябва да постигнем повече, разполагайки с по-малко средства, така че всички участващи в процеса трябва да допринесат за максимално ефективното разходване на всяко едно евро. Това очакват европейските граждани от нас във времена на строга бюджетна дисциплина. Това е последното ми изказване в пленарната зала. Позволете ми да се възползвам от възможността да благодаря на всички колеги, най-вече на колегите от Комисията по бюджетен контрол и нейния секретарят за чудесното ни взаимодействие през изминалите години. Това бяха години на оживени дискусии, през които научих много. Да се надяваме, че това ни взаимодействие ще продължи. Диалогът с парламента ще бъде сред основните ми приоритети в бъдещата ми работа колега Иванова, им Благодаря. Благодаря, госпожа Иванова. Пожелаваме ви най-добър късмет от тук нататък. Сега давам думата на всички, които искаха да се изкажат по процедурата за съвместно, за спонтанни изказвания. Е Като цяло можем да кажем, че Европейският съюз е разходвал през 2011 година по-ефективно в сравнение с изминали години. Съветът и парламентът вземат решение за годишния бюджет на Европейския съюз, но Европейската комисия следва да гарантира ефективното и правомерно разходване на средствата. Отчетът за 2011 година показва, че се движим в правилната посока, но при все това има още много какво да се направи по отношение на процента на грешки, например по кохезионната политика, ОСП и други области. Разбира се, Европейската комисия и държавите членки трябва да понесат, носят отговорност за процента на грешки. Но има и още един проблем, а именно в много случаи средствата не са били разходвани целенасочено и ефективно. Съгласна съм с господин комисаря, че е необходимо упростяване на процедурите, особено като се има предвид намаляването на размера на бюджета. Господин Крис Дейвис, искам да знам държавите членки с какво се извиняват за това, че не са им наред сметките. Дали те са същите като извиненията, господин Найджел Фараж, за това, че личните му сметки не бяха наред? Трябва пълна прозрачност. Е, нещо, на което хората да е, вярват. В Великобритания господин Фараш каза, че си е изгубил отчетните документи, но след това каза, имам страшно много е, документи, които просто отсъстват. Каквото и да значи това. Значи той не е имал а, време а, да а, си сложи в ред финансите, въпреки че беше наел като сътрудник жена си да му помага. След което а, се оказа, че документите са изгубени може ли председателят на а, сметната а, палата да ми каже а, дали а, някоя държава членка е предложила толкова проникновено извинение, а, че да каже изгубили сме си документите, но какво от това? Давам думата на комисар Шемета. Благодаря, госпожо председател, господин председател Калдейда, уважаеми депутати. Очевидно, Споделеното управление на бюджетните средства е основна тема и тази година. Остават и проблеми с директното управление на фондовете от страна на комисията. Мога да ви уверя, че комисията много внимателно ще анализира заключенията на Сметната палата и ще вземе съответните мерки. Ние вече сме започнали работа по този въпрос. Искам да ви обърна внимание и на доклада за годишната дейност на комисията, където за пръв път в е, историята нашите заключения напълно съвпадат с заключението на Сметната палата. И на базата на този доклад и е, резервите, изкарани, изказани от генералния директор на дирекция за, сел... за селско стопанство и научни изследвания се предприемат конкретни планове за това как да се подобри положението в съответните области. Моите колеги, комисар е, Чолош, е, комисар Хан и други ще се включат в е, процедурата по освобождаване от отговорност и ще изложат конкретните действия, които са планирани с цел да се работи за разрешаване на проблемите. Също искам да обърна внимание на един момент – а именно, че когато става дума, че разпоредбите са твърде сложни, тези разпоредби не са твърде сложни и не са осложнени на европейско ниво. Има призиви, има мерки за значително упростяване на процедурите, но съществува и много сериозен проблем, а именно, че страните членки въвеждат дори още по-осложени процедури на национално ниво и съответните бенеципиенти по проекти трябва да се справят с сложни процедури на две нива. Що се отнася до собствените средства и проблемите с измамите за данък ДДС, ние работим много сериозно по този въпрос, създаваме механизъм за бързо реагиране. Надяваме се, че съветът бързо ще приеме нашето предложение и с това ще намалим сериозно опасността от е, злоупотреба с ДДС. Също така излизаме с пакет от законодателни предложения за справяне с е, проблемите с избягване и неплащане на данъци и данъчни измами. Смятаме, че по този начин ще дадем достатъчен брой е, законодателни инструменти за работа в тази област. Също така съществува и проблема с нетните корекции. Много е важно законодателството, което сега се предлага, да отчете и този е, проблем за следващия програмен период. Доколкото разбирам, се работи по този въпрос и се надявам, че в края на кращата ще бъде прието законодателен текст и с тази толкова важна разпоредба в него. Разчитам на вашата подкрепа е, в процедурата за освобождаване от отговорност и е, на тясното сътрудничество между трите институции, за да може е, съответните проблеми да получат и своето внимание от страна на страните членки. Благодаря, господин комисар. Сега давам думата на господин Калдейра. Благодаря. Нека да благодаря на колегите за любезните думи, отправени към мен и колегите от Сметната палата. Ние правим всичко възможно, за да работим за основния приоритет на нашето време, т.е. за солидното управление на публичните средства на Европейския съюз. Попитахте ме, има ли е, аргументи, съществува ли оправдание, няма, липсват ни документи оправдателни. А, действително, има моменти, където може да се открият случаи, когато не са представени оправдателни документи. Но ние никога не можем да приемем отговор, еми няма ги какво да направим. Винаги си има съответните правила и въпроса е да се намерят основополагащите източниците на проблема. Целта е също така да постигнем и подобрение на нашата работа, но трябва да си зададем въпроса и къде се намирахме, когато започна съответния финансов програмен период и до къде сме стигнали. Сметната палата констатира, че наличните средства могат да се разходват по по-ефикасен начин – но в това отношение ключова е ролята на националните власти, защото те са на фронтовата линия на защита на измамите и неправомерното разходване. И когато националните власти имат правомощията да а, формулират съответните условия за отпускане на средства, естествено е, може да се получи, че има 27 различни режима за това. И сега именно е златната ни възможност да се справим с този проблем. Да направим така, че в следващия период не можем да очакваме, че е, степента на грешката ще падне до нула. Не, ние обаче можем да търсиме основна промяна на причините за грешката. Тогава ще, ще постигнем и съответни резултати. От много години Сметната палата настоява да са по-прости правилата за използване на средствата, да има ясно формулирани цели, да има достатъчно ефективни и по отношение на разходите системи за контрол. Тогава ще има възможност да преценим дали риска от грешки в определени ситуации може да бъде толериран или не. Ние приканваме институциите да размислят по този въпрос. Нашата задача като аудитори е да очертаем областите, където съществува риск. За нас това е приоритет. Ние излизаме с ясни препоръки за подобряване на положението и това правим в е, годишния ни отчет. Но, когато има грешки, това означава, че ние посочваме, че има области, където има висок риск и съответно трябва да се направят усилия да се идентифицират източните на риск. Определено институциите трябва да работят съвместно, когато имат съвместни отговорности, именно за идентифициране на риск. Споделям е, искам да кажа на господин Оди, че споделям неговото предложение да има своего рода предупреждаващ механизъм и ние с е, колегите ми ще обсъдим е, подобно предложение. Благодаря. Grazie Presidente, la discussione è chiusa. Благодаря, господин председателю на Сметната палата. С това приключваме разискванията. Следващата точка в дневния ред е